Dear colleagues, we will start our today's meeting. Please sit down. Уважаеми колеги, нека започнем работа. Моля, заемете местата си. Много от колегите ни тук в Комисията по околна среда са в Съединените щати. Те са членове на голяма делегация там която се председателства от нашия председател господин Лавия. Затова и днес аз ще го замествам тук. Това пътуване до Съединените щати е и причината за това някои от наши много добри колеги да отсъстват днес. Първа точка – приемане на дневния ред. Ако няма възражения, можем да го приемем без изменения. Не виждам желаящи да внесат изменения. С това дневният ред се приема. Втора точка – съобщения на председателя. Първо, следващите ни заседания. Следващото заседание на комисията ни ще се състои на 26 март сутринта. На 26 март ще имаме само сутрешно заседание. Следобедното заседание е отменено ще проведем съвместно заседание с Комисията по селско стопанство, на което ще обсъдим досието за клонирането. В контекста на това досие, по което двете ни комисии работят съвместно, съгласно член 55 от правилника ни за дейността, Следващото заседание, на което ще бъде обсъден проекто докладът с участието и на двете комисии, ще се състои в четвъртък, 16 април от 11 до 12.30 часа. То ще се състои на 16 април от 11 до 12.30 часа. Ще участват членове на нашата комисия и на Комисията по селско стопанство. Нека ви информирам, че Днес имаме превод с 22 езика, с изключение на естонски и ирландски. Както обикновено, документите за заседанието са налични в електронен вариант в приложението e-meeting. Заседанието ни ще се излъчва и на живо по интернет. Преминаваме към точка трета от дневния ред доклад за текущите междуинституционални преговори за изменението на директивата за качеството на горивата и на директивата за енергия от възобновяеми източници. Втората директива е директивата за непреки промени в земеползването. Първото заседание в рамките на трилога се състоя във вторник на 10 март в Страсбург. Делегациите на парламента, съвета и комисията обсъдиха позициите си, като поставиха ударението върху основните политически въпроси. В това число факторите свързани с непреките промени в земеползването, както и отчитането и докладването на емисиите на парникови газове, намаляването на емисиите с цел спазване и постигане на целите в областта на енергетиката и други. И трите институции изтъкнаха необходимостта от откритост по време на преговорите, особено като се имат предвид и кратките срокове в рамките на процедурата за второ четене. Второто заседание в рамките на триалога е запланувано за вторник, 24 март. Нека продължим с следващата точка – мониторинг, докладване и верификация на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и изменение на регламент номер 525 от 2013 година. Позицията на съвета в рамките на процедурата по първо четене е в съответствие с позицията, очертана по време на триалога. Затова и докладчикът препоръчва да приемем текста без изменения. Графикът за това досие ще се гласува на 20... е следният. Текстът ще се гласува тук на 26 март. Очаква се гласуването по време на пленарната сесия да се състои през втората половина на месец април. Следващата точка – намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. Тук положението е същото. Позицията на съвета е в съответствие с позицията очертана по време на триалога, затова и докладчикът препоръчва да приемем текста без изменения. Какъв е графикът по това досие? Гласуването тук в комисията ще се състои на 21 март. Гласуването в пленарната зала ще се състои през втората половина на месец април. Ако няма други бележки, можем да преминем към следващата точка, точка 6. Ветеринарно-медицински продукти. Първо ще дам думата на представителя на комисията за да ни информира за позицията на комисията. Представителят на комисията е господин Рис. Имате думата. thank you, chair. Good morning. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека да ви представя предложението на комисията за регламент за ветеринарно-медицински продукти. В историята на законодателството на Европейския съюз е, е, за ветеринарни продукти за и медицински продукти започва от 65-та година със съответното законодателство където се отчитат и специфичните особености на този сектор. Като правилата там не съвпадат изцяло с тези за лекарства за хуманната медицина, защото те се разработват конкретно с оглед на нуждите на ветеринарния сектор тези разпоредби се съдържат в регламент. И ако разгледаме как се развива законодателството във времето, нашето предложение започна с подготовка от 2009 година, когато комисията създаде пътна карта. После бяха изготвени доклади 2011 2010 се проведе допитване до обществото. 2011-2012 имаше консултации по тема, определени теми и накрая с подготовката на текста с консултации в комисията. В края на грещата на 10 септември 24 бе прието настоящото предложение. Каква е правната рамка на предложението? Сега се предлага регламент, като този правен инструмент предполага да няма разнобой в хармонизирането и прилагането на разпоредбите. Там се включват всички. Целта е да се включат в един регламент всички нормативни уредби по тематиката, защото в момента не е така. В момента действа регламент 7 2006-2004 плюс директива. По този начин ще има и по-голяма яснота при прилагането и ще се е, разработят и съответните актове за делегиране и за изпълнение. Какви са проблемите? Те са два. Първо, липса на е, ветеринарни продукти с съответните разрешения. И второ, което е много а, важно, е заплахата от а, резистентност към а, антибиотици. Липсата на ветеринарни продукти е особено ясно изразена за по-малките видове, например пчелите. И тук е, се поставя въпроса как се дефинират по-малки видове и по-големи видове. Като по-големите видове се е, дефинират на базата на броя на популацията. По този начин това са е, едрия рогат добитък, древния рогат добитък, птици, домашни птици, кучета и котки. Проблема а, с дефиницията стои и при по-дребните видове. А, а също така съществува проблеми с а, оценката на въздействието. А, настоящата регулаторна рамка не осигурява достатъчно иновативност в продуктите. Освен това и разходите за иновации са твърде високи. Какви са целите на регламента? Първата цел е да се увеличи наличността на такива продукти, да се намалят административните тежести, да се стимулира конкурентоспособност и иновации, да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се работи за преодоляване на риска от, анти, от е, резистентност към антибиотици. В същото време основен принцип е да се опазва здравето на обществото, на животните и да се опазва околната среда. Като е, Друга цел е също така да се приведе в достатъчно съвременен вид е, законодателството в сектора. Първата цел да се увеличи наличността на ветеринарни е, лекарства е, за ветеринарната медицина предлагаме два две мерки. Първо, е, всички подобни продукти да получават е, европейско разрешение за извеждане на пазар посредством централизирана процедура. Също така предлагаме стимули за индустрията за разработване на продукти, особено за по-малките е, видове или по-неразпространените видове. Също има разпоредби за използване на етикетиране, особено на продуктите за пчели. Увеличаване на наличността на лекарства за ветеринарната медицина. Опитваме се да балансираме иновациите и конкуренцията, за да можем да реагираме на развитията на пазара – и усилията за запазване на данни трябва да бъдат е, пропорционални в такъв смисъл, особено когато става дума за малки пазари. Там е, не може да се търси е, срокове за опазване на данните просто самоцелно. Трябва да се отчита и интереса на пазара и на инвеститорите. Също така се разширява е, обсега за разрешителните на 10, 14, 18 години в зависимост от различните типове видове. Нека да поясня. Пчелите и рибите в момента се предвижда максимална защита Втората категория е видове, които се използват за храна. Там се увеличава срока с 3 години, но след 5 години ще има възможност 5 години след като се даде е, първоначалното разрешение да се преоцени. Ето тук виждате на слайда как се защитават е, данните, които са е, предоставени за е, защитаване на иновациите. За пчелите защитата е автоматична, а за другите видове имате комбинация от различни варианти. Има, разбира се, и е, различ... разлики в е, последващия период след е, изтичането на първоначалното разрешение. Тоест, три години преди изтичането на съответния период, вече инвеститорите ще знаят какво да планират. За да има стабилна правна рамка за бизнеса, ние предлагаме да се е, поясни достатъчно обхвата на регламента, включването на нови лекарства и модерни терапии. Нови терапии се разработват е, е, непрекъснато използване на стволови клетки и други. Затова е необходимо да има правила за подобни практики, които ще станат и по-рутинни. Също така се предвиждат нови разпоредби за борба с антимикроб... антибиотична резистентност. Също има разпоредби за клиничните изпитвания, за да може да се хармонизират те в Европейския съюз. Предлагаме и уеднаквени процедури за създаване на бази данни на европейско ниво, включително с всички продукти, които са разрешени в, Евро... в Европейския съюз. Друга цел на регламента е да се намали административното бреме. Тук показваме какви точно са тежестите. 538 милиона общо сумата за индустрията годишно, т.е. 13% от техния оборот. А в други сектори тази цифра е 2%. Голяма част от времето е свързано с пакетирането и етикетирането. Виждате тук цифрата 184 милиона годишно. Също промяната на разрешителните за пазара, кандидатстването за нови е, разрешителни. Там разходите са също значителни. За да се намалят административните тежести, е, както за дружествата, така и за съответните власти, ние предвиждаме няколко упростяни процедури. Първо, голяма част от продуктите, когато получат е, разрешение за извеждане на пазара, то ще бъде неограничено във времето. В момента тези разрешения са валидни 5 години. После упростяваме правилата за пакетиране и етикетиране. Не отлагаме и не крием информация, просто правиме промени между това, което се е, появява на пакета и в листовката. И след това предлагаме е, нови правила за, фар, за бдителност в е, фармацевтичната индустрия в момента трябва да се подава обяснение на съответната система с всяка заявка за разрешение за извеждане на пазара. Но това в момента ще се замести с препратка към съответните вече съществуващи файлове. Също оценката на риска ще се замени с периодични доклади като системата за докладване ще бъде електронна, е, защото е, в края на кращата много по-ефективно е да има система е, на база на сигнали, отколкото регулярни доклади. По този начин ще се улесни събирането на данни за сходни продукти, като в нашето предложение целта е системата за, фарма, фарма, за наблюдение на фармакологичните продукти да бъде по-ефективна и унифицирана на европейско ниво. Целта е да се намали тежестите с около 47 милиона годишно като се е, продължават да се запазват мерките за опазване на здравето на хората и животните. Как е, действа вътрешния пазар? Според е, данни, които ние събрахме по време на подготовката на предложението, има голяма разлика в е, цената на дребно на отделните продукти в различните страни. Тази разлика може да стига до 30%. Ние предлагаме ред мерки в този смисъл. Първо, да се предоставят разрешения за продажба на лекарства на дребно и това разрешение ще, е валидно, ще се отпуска на национално ниво, но ще е валидно за целия Европейски съюз. Като крайните потребители ще са в състояние да е, имат информация и за, закон, за продажби или тези, които продават лекарства по интернет и, са е, законно, и имат законно разрешение за това. Също така ще се е, признават е, рецептите за ветеринарни продукти в цялият Европейски съюз, така както се случва сега с е, лекарствата за хора. Също така работиме по сроковете за изтегляне на лекарства от пазара. И големия проблем мерките за борба с резистентност към антибиотици. В момента не се прави разлика между антимикробни продукти и други ветеринарни медицински продукти. Като ние предлагаме да има отделни изисквания за ветеринарни антимикробни продукти. Като мерките е, предвиждат борба с е, е, или превенция на резистентността към антибиотици, като се раздели употребата на определени продукти само за третиране на зарази на хората. Като всички антибиотични продукти по подразбиране ще се отпускат с рецепта. Също така ще има възможност да се отказва разрешение за извеждане на пазара, ако съответния продукт създава условия за развитие на резистентност. С това аз приключвам и съм готов да отговарям на въпросите. Благодаря за подробното представяне на целите на комисията. Сега ще изслушаме нашия докладчик госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да благодарим на комисията за чудесното и много подробно изложение по преразглеждането на регламента. Мисля, че предложението на комисията е като цяло положително. То дава възможност да започнем работа по основните приоритети т.е. да има достъп до препаратите, засилване на конкурентоспособността на сектора, намаляване на административната тежест, подобряване на единния пазар и борбата срещу антимикробната резистентност. Аз ще споделя някои свои разсъждения и ще започна с борбата срещу антимикробната резистентност. Според мен много важен въпрос – Комисията каза, предвидени са 12 разпореди във връзка с този проблем. Мисля, че по някои въпроси можем да предприемем допълнителни действия. Аз бих смятам, че трябва да дефинираме профилактичната и терапевтичната доза и да се дефинира чисто превентивната употреба на е, антибиотиците. Бих искала също така да уточня в доклада условията, при които здравните професионалисти, ветеринарните разбира се, могат да предписват и продават антибиотици. Знаем, че има практики, които са различни в държавите членки. С други думи, предложенията, които ще отправим, трябва да бъдат приемливи, прияти от всички държави членки. За това не бих препоръчвала отделянето, както препоръчват някои. Това би създало много трудности. Смятам обаче, че в член 110 би трябвало да се уточни това, че ветеринарните лекари могат да предписват само за животни, които те лекуват. И, за, и само след диагноза, поставена след клиничен преглед и клинично изследване. Европейската комисия е, говори за важен списък антибиотици, които да се използват само за хуманната медицина. Това е интересна идея и аз я подкрепям. Този списък трябва да се използва на здрави научни критерии ни преотправените препоръки според мен са добри и трябва да се следват и накрая. И тук и искам да изразя несъгласие с Европейската комисия. Смятам, че продажбата онлайн на антибиотици е нещо опасно. Да, това се практикува, но с тази продажба няма контрол върху използването на антибиотиците и тяхното качество. Според мен тази продажба онлайн е опасна за общественото здраве. Ето защо аз препоръчвам това да се забрани и това е моето несъгласие с Европейската комисия. Би било интересно да обсъдим този въпрос в Европейския парламент и бих искала да получа подкрепата на колегите. Що се отнася до новаторството и изследванията, пазара на ветеринарните продукти е малък пазар, който е доста раздробен. Производителите нямат стимули за научни изследвания и запускане на пазара на нови препарати. С други думи, е задължително новаторството да се насърчи, следователно са ни нужни мерки комисията предвижда такива стимули, но аз смятам, че не е достатъчно. Мисля, че трябва да се даде тласък на новаторството в тази област. И бих искала да се разшири период, да се удължи периода за защита на данните, предложен от комисията. Няма да навлизам в детайли, но Смятам, че трябва да има 18 години за антибиотици вместо 14. Също така за най-широко разпространените видове може да бъде друго решение. Искам да се върна и на забраната за това животните, използвани в клинични изследвания да се е, да, да влизат в хранителната верига. Е, разбира се, трябва да спазваме предвидените разпоредби. Комисията признава, че може би е допуснала грешка и мисля, че трябва да се коригира по фармакобдителността. Предложението е чудесно, то е насочено към намаляване на административната тежест при тежка процедура трябва да използваме системата на управление на риска. Само, че не бива да, това да бъде в ущърп на общественото здраве тъй като и, фар, и фармакобдителността не означава, че трябва да се компрометира общественото здраве. Трябва да постигнем баланс полза-риск или поне в първите години на пускането на пазара на един продукт. И аз мисля, че по време на изложението комисията представи новата система за фармакобдителността и аз мисля, че е добре нещата да се доуточнят по процедурата за разрешаване за пускане на препарат на пазара. Аз смятам, че трябва да вървим към един централизирано разрешително това трябва да залегне в законодателството, но пазара на ветеринарните продукти е различен от пазара на препаратите за хуманна употреба. Има много различия, които обославят съществуването на децентрализирана процедура. С други думи, очаква се от нас да намерим една позиция, която не е идеална, но може, но пък да отрази позицията на повечето колеги. По опазването на околната среда Оценката на въздействието е полезна. Комисията излиза с редица препоръки, за да бъдат те актуализирани, когато това е необходимо. Смятам, че е опасно да вървим още по-нататък. Но има една интересна система, която се в това, че оценките на въздействието не по стока, а по молекулярна съставка да са задължителни, като се защитава данните, свързани с тези проучвания и те струват скъпо е, на е, бизнеса. Е, смятам, че бизнеса следва да се обедини в тази област – и по този начин ще се избегнат някои сериозни разходи. Аз знам, че тези монографии не са лесни за реализация. Бих искала да чуя комисията. Има и много други въпроси, които могат да бъдат засегнати, защото предложението на комисията беше много подробно не искам да отнемам повече време. Смятам, че ще бъде полезно да чуем докладчите в сянка, за да видим каква е позицията им по най-сериозните въпроси. Очаквам да чуя с интерес, да чуем мнението на колегите. Благодаря, госпожо. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Не искам да ви притеснявам, имаме време но заедно с това ще помоля докладчите в Сянка да се ограничат в рамките на 5 минути. Започваме с докладчика от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Предложението за ново законодателство в областта на ветеринарни фармацевтични продукти е стъпка напред към създаването на единен пазар чрез централизираната процедура за издаване на разрешително и създаване на централна база данни за всички продукти, разрешени за продажба в Европейския съюз. класификация на лекарства и периоди на отегляне. Запазването на другите канали за разрешение би могло да бъде разумна альтернатива за предприятия, които може би не разполагат със средствата за да кандидатстват за централизирано разрешително или тогава, когато един продукт е нужен за ограничен географски район. Хубаво е, че комисията предлага едина процедура за клинични изпитания. До сега нямаше такава хармонизация. Срокът е 60 дни за одобряване на клиничните изпитания. Това беше задължително, така че плановете за разработване на нов препарат да не се е, задържат. Онова, което ме притеснява е практическото въздействие на премахването на възможността за определяне на отегляне, на периоди на отегляне при клинични изпитания. Това означава, че в повечето случаи животни, използвани при клинични изпитания, третирани е, с подобни продукти е, не могат да влизат в хранителната верига, въпреки оценката на риска. Това би било, това би е, спирало, това би спряло разработването на нови лекарства, в това число и антимикробните продукти. Приветствам предложението за пакетиране и етикетиране е, и упростената информация за потребителите, заедно с мерките е, за яснота и разбираемост Мерките за етикетиране в сегашното законодателство са един от основните проблеми пред осигуряването на пълен достъп до ветеринарни продукти. Смятам, че е разумно да се разреши на фирмите да добавят нужната информация за целите на безопасността, без обаче да се разширяват изискванията за етикетиране като такива. Тези допълнителни данни следва да се анализират от агенцията или националните компетентни органи в периода на процедурата за издаване на разрешително за пускане на пазара. Що се отнася до процедурата за връщане, може би противоречи на целта за упростяване, тъй като държавите членки може би имат различни цели за този конкретен механизъм. И така за целите на безопасността и опазването на околната среда смятам, че може да има хармонизация на процедурата на обратно приемане в държавите членки, но това не бива да бъде част от предложението за ветеринарните продукти. В предложението не се говори за приоритетите, свързани с защита на околната среда от ветеринарни лекарства – това, което е нужно, е не да се оценява широк кръг от съществуващи продукти, а да се консолидира данните по данните за въздействието върху околната среда на активните фармакологични препарати, за които се знае, че са свързани с рискове. Вече разполагаме с примери в законодателството за споделяне на данните, които могат да се адаптират и към ветеринарните фармацевтични продукти. Тази стъпка би била много полезна с оглед на общественото здраве и околната среда. Също така в сегашното предложение има нужда от пояснение относно оценката на екологичния риск за генеричните продукти, за да няма безсмислено и скъпоструващо повторение на проучванията, без те да водят до някаква чувствителна полза за намаляване на риска. Сега, що се отнася до хармонизацията, начинът по който е предложена по категория продукти е проблематично. Смятам, че трябва да обмислим друга възможност. Предоставянето на продукти за различните видове извън системата за разрешително би трябвало да бъде стимул за човешките, за хуманната, за хуманните фармацевтични продукти, е, особено за генеричните лекарства, е, които на по-достъпна цена. Всичко това е в ощърп на ветеринарно-медицинските препарати на пазара и с отрицателно въздействие върху разработването на нови категории ветеринарни препарати, да не говорим и за натиска върху ветеринарите, когато решават какво лекарство да предпишат. Имам резерви и към старата каскадна система, е, ето защо е, трябва да се разработи е, нова система по въпроса за онлайн продажбите. Принципът на тези продажби не може да не бъде оценен. Според мен обаче сегашното предложение не предвижда достатъчно мерки за да има контролирана среда при продажбата на подобни препарати, особено антимикробните. Събирането на данни за използването на антимикробни ветеринарно-фармацевтични продукти могат да се включат в сегашното предложение за продажбата на ветеринарни фармацевтични продукти по интернет. Като цяло сегашното предложение би трябвало да бъде стимул за разработването на ветеринарни препарати и да увеличи тяхната достъпност. Имайки предвид спецификата на този пазар, трябва да се обмисли допълнително защита на техническите данни за нови продукти, като за нови видове или за нови употреби. Приветствам подобрението в системата за фармакобдителност. Тя е по-добра приспособена към рисковете, с които са свързани тези продукти и сектори. Благодаря. Благодаря, господин Танасеско. Сега докладчикът на групата на ЕКАРЕ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witamy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 в рамките на един законодателен акт на разпоредбите за ветеринарно-медицинските продукти. Благодаря на комисията. Доколкото разбирам, работата се намира на първоначален етап. Необходими са някои разяснения, не само изменения и корекции. Първо, що се отнася до безопасността, тъй като целта на предложението е да се повиши нивото на сигурност и безопасност, както за животните, така и за хората. Вече има някои действащи разпоредби, най-вече тези, които предвиждат по-малко строги изисквания за дружествата. Предвиждат се значително по-малки като обем задължения за докладването. Разводнени са и разпоредбите за разрешението за търговия. Не мисля, че с тези разпоредби ще се повиши нивото на безопасност и сигурност. Дори напротив, има и още един много важен въпрос. Комисията заяви, че ветеринарно-медицинските продукти са сравнително скъпи Заяви също така, че в резултат от новия законодателен акт цената им ще се понижи, но тревожни са разпоредбите предвидени за новаторството. Това е една спорна, сложна област. Същевременно новаторството е важен фактор, например при производството на антибиотици. Комисията обаче постоянно повтаря едно и също, а именно, че ще се удължат периодите за защита на данните. И Няма нищо лошо в това, но нека си припомним, че цените на лекарствата в голяма степен зависят и от промените на пазара на генеричните препарати предвидените в това предложение мерки няма задължително да понижат, според мен, цените? Няма ли други възможности за насърчаването на новаторството? Не бива да мислим само за критериите или за разпоредбите на законодателството на патентите. Трябва да намерим и други възможности. Оставам с впечатлението, че що се отнася до дистрибуцията на ветеринарно-медицински продукти, особено на унези, които ще се използват на терен, се отчита и онзи, който ги използва. Говори се за ветеринарни лекари. Но това е доста рисковано. Това е все едно, когато уреждаме лекарствата за хуманна употреба, да говорим за хора, които могат да предписват такива лекарства, но не са специалисти. В проекто текста има много моменти, които трябва да бъдат дообсъдени. Необходими са немалко корекции. Мисля, че от това ще проистекат и немалко изменения. Нека изложа някои от резервите си, след като бегло се запознах с документа. В член 104, точка 3, се говори за ветеринарно-медицински продукти в малки количества. Но какво се има предвид с малки количества? 5 тона или 1 грам? Периодът за съхраняване на документите. Предлага се те да се съхраняват за срок от 3 години. Става дума за изключително важна документация, тъй като тя ни дава възможност да реагираме в случай, че има странични ефекти или настъпят някои неблагоприятни последици, например, когато се прилага хуманната употреба. Продажбите по интернет. Това е много важен канал за дистрибуция няма никакъв проблем с предлагането на ветеринарно-медицински продукти по интернет. Но има проблем с надзора. Много е трудно да се упражнява достатъчно ефективен надзор върху този канал на дистрибуция, така че да се гарантира и достатъчно ниво на сигурност и безопасност за хората и животните. Има и още нещо, което трябва да бъде доизяснено а именно рецептите. Каква информация трябва да се съдържа в рецептите? Твърди се, че ще се намали бюрокрацията, т.е. че ще се изисква по-малко информация. Ще се въведат общоевропейски рецепти ли или ще има формати за отделните държави членки? Това са само първоначални бележки от моя страна. Мисля, че предложения текст ни дава храна за размисъл. Много е важно всички тези важни разпоредби за ветеринарно-медицинските продукти да се съдържат в един нормативен акт. Знаем, че липсата на координиране при употребата на тези продукти в стопанствата и когато се предписват на животни, може да се отрази неблагоприятно и върху здравето на хората. А общественото здраве е много важен за нас въпрос. Председателят, моля колегите да се вместват в отреденото им време от 5 минути. Докладчикът Сянка на групата на либералите, госпожа Паулсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията. Благодаря на комисията за това, че най-накрая излезе с законодателно предложение Комисията по селско стопанство и Комисията по околна среда на парламента още през 2011 и 2012 година изискаха изготвянето на това предложение, защото две трети от антибиотиците се използват върху животни. Съгласна съм с казаното от госпожа Гростет, която посочи цифрата 90%. Според мен Никак не са точни определенията. Ще трябва да преразгледаме формулировките в текста. Към момента те са изключително неточни. Необходима е промяна, но не разбирам защо се предвиждат четири различни изключително сложни процедури за одобрение има работна група по ветеринарна медицина, действа и съответният компетентен орган. Има и още една структура. Защо се предвиждат няколко паралелни структури? Това води до повече бюрокрация. Ще трябва да се въведе координирана система за одобрение. Ще трябва да се издават разрешения и на национално равнище. Така по-малките, новосъздадените дружества ще могат да ползват по-простена процедура. Ще можем да се справим и с бюрократичната тежест. Но ако искаме да решим проблема с бюрокрацията, ще трябва да работим много по-активно. Към момента бюрокрацията е основен проблем – що се отнася до бъдещето на здравето на животните и здравето на хората. Друг много важен проблем е антимикробната резистентност. И резистентността към антибиотици. Погрешно използваме тези два термина. Използваме резистентността към антибиотици в по-общ смисъл. Och inte använda antibiotika Госпожа Гростет е права. Не бива да се използват антибиотици преди да е поставена окончателна и ясна диагноза. Не бива антибиотиците да се използват на общо основание за целите на профилактиката. Ако се използват антибиотици, то това трябва да се прави след като вече е поставена диагноза ще трябва да си сътрудничим, да имаме общ подход. Когато говорим за онлайн търговията, ще трябва да поставим под въпрос и практиката в областта на антимикробната резистентност. Не разбирам, освен това, защо в текста се визират и лекари, специалисти по хуманна медицина. Тези специалисти имат своите квалификации и достоинства, но и ветеринарните лекари са с същия статут. Те са също толкова компетентни но като че ли изведнъж от тях се очаква да преживяват от продажбата на ветеринарно-медицински продукти. Защо трябва да се прехранват, продавайки ветеринарно-медицински продукти, а не възоснова на квалификациите си като медици? Благодаря на госпожа Паулсен. Благодаря ви, че се вместихте във времето. Докладчикът в сянка на Обединената левица. Ja kiitokset komissiolle esittelystä. Lähtökohta. Благодаря на комисията за презентацията. Отправната точка винаги трябва да бъде превенцията. Тоест, преди да използваме ветеринарни продукти, трябва да се опитаме да предприемем мерки за превенция, но това не винаги е възможно. Антимикробиотичната резистентност, това се очертава като все по-голям проблем. И сега регулираме производството и използването на ветеринарни продукти и ще ни трябват достатъчно ясни е, разпоредби за ползването на подобни продукти. за да не се ограничаваме само с разпоредбите по е, производство и извеждане на пазара е, на тези продукти, но също и използването им. По член 115 до 117, е, според мен е необходимо да се прави оценка на генеричните продукти, но това трябва да бъде извършено от ветеринарен специалист и той да има отговорност за извършената оценка. Също така да се направи и оценка на други евентуални възможности за действие. за да се отчитат и въздействията върху съответните животни. Също трябва да си задам въпроса дали трябва да отчитаме използването на продукти, които могат да бъдат предоставени без рецепта. Знаете, че до сега системата е така наречената каскадна система. Сега целта ни е да намалим бюрокрацията. И ако ще има възможност да се следи продажбата на ветеринарни продукти, това трябва да бъде извършвано от ветеринар. Особено, що се отнася до продажбите онлайн. Всичко това следва да бъде регулирано от съответните власти на страните членки. Ветеринарите биха могли да продават съответните продукти на тези, които имат нужда да ги ползват. Това би било добра практика, но можем да се помислим дали да не се наложи ограничение, те да могат да продават подобни продукти само за е, животните, които, за които те се грижат. Тук се поставя и въпроса за бюрократичната тежест. Трябва да си даваме ясна сметка, че съществуват и други продукти, е, за които трябва да се иска разрешение за извеждане на пазара, но те не са включени в предложението на комисията. Следва да ги запитаме защо. А що се отнася до класификацията, тук ни се предлага схема, която прилича на класификацията на лекарствата за човешка употреба, но дали няма твърде много да се затруднят нещата по този начин? Да не се получат злоупотреби и евентуално употреба на подобни продукти за лекуване на хора. Председателят, благодаря. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm... Докладчикът сянка на зелените, господин Хойслинг. Благодаря. Уважаеми колеги, малко съм разочарован от предложението на комисията. Всъщност това предложение би трябвало да е шанс за справяне с проблемите във връзка с ветеринарно-медицинските продукти, например с злоупотребите в много голям мащаб с антибиотици. Комисията само мимоходом се спира на този проблем. Поставя ударението по-скоро върху новаторството, конкурентоспособността, намаляването на административната тежест. Би трябвало обаче да има и план за намаляването на употребата на антибиотици. Нещо, което изобщо не се упоменава в предложението на комисията. Нека ви припомня, че според статистиката на Европейската комисия 25 000 са жертвите на антимикробната резистентност. Това е свързано и с употребата на антибиотици. В Германия те се употребяват в големи количества, както в хуманната, така и в ветеринарната медицина, например. Това е проблем, с който комисията трябва да се справи. Тя не се занимава и с въпроса на употребата на антибиотици в фуражите. Това вече е забранено, въпреки това има много големи злоупотреби. Антибиотиците се използват профилактично, когато се е разболяло едно животно, например, то има възможност за третиране и на другите животни с антибиотици. Мисля, че това трябва да се ограничи. Ще трябва да подходим по-критично и към ролята на ветеринарните лекари. Те се прехранват и от продажбата на медикаменти. Това е действителността в държавите членки. Така че не знам, чии интереси се обслужват в крайна сметка. Малко съм разочарован и от това, че не се визират в голяма степен екологичните последици от антибиотиците и ветеринарно-медицинските продукти като цяло. Установено е, че има следи от антибиотици в подпочвените води, но това е само върхът на айсберга. Ще трябва и когато се провеждат процедурите за издаване на разрешения да се отчита и екологичният аспект нещо, което казаха всички изказали се преди мен колеги продажбите онлайн. Не е възможно да се допускат такива продажби, ако искаме да упражняваме по-строг контрол върху употребата. Кой ще упражнява контрол върху продажбите по интернет? Не би следвало, освен това, да се предвиждат разрешения за неопределен срок за ветеринарно-медицински продукти не може да се издава разрешително за неопределен срок. Според мен е абсолютно необходимо разрешителните да се издават за определени срокове резервните антибиотици. Да, вярно е твърдението на комисията, че трябва да се ограничи тяхната употреба в ветеринарната медицина, но това според мен не е достатъчно. Тези препарати нямат място според мен в ветеринарната медицина. Това е последното оръжие, което можем да използваме при много видове антимикробна резистентност. Затова и тези антибиотици нямат какво да търсят в ветеринарната медицина. Има още много какво да се направи по това предложение. Мисля, че принципно трябва да поставим под въпрос целите, които са в основата на текста. Не се свеждате до намаляване на административната тежест и намаляване на сложността на процедурите, а по-скоро до ограничаването на употребата на ветеринарно-медицински продукти, най-вече на антибиотици. А това липсва в пакета. Групата на СПТ, господин Педичини. Благодаря, господин председател. След като прочетах предварителния проект, първата ми реакция е като че ли поставяме акцент върху пазара, върху недостатъчно, върху пазар, чийто потенциал не е достатъчно използван. Целта на индустрията очевидно е да има единен пазар на ветеринарни и фармацевтични продукти. Нашата цел е да опазим здравето на животните и хората. Ето защо ние сме озадачени относно начина по който е формализи, формулирано предложението. То е недостатъчно балансирано акцента е върху пазара и има опасности за здравето на хората. Съгласен съм с докладчика до сянка на зелените, когато се каза, че е, някои предложения са спорни. Да, трябва да се увеличи достъпността. Кои са разпоредбите? И, с, и от каква гледна точка, от гледна точка на пазара или на здравните проблеми на животните и човека. Ние поставяме под съмнение вашето допускане. Ние имаме резерви за превентивните е, лекарства и тук сме съгласни с колегата Полсен в кои случаи може да се използва превентивно един препарат. И да не забравяме опасностите, които това може да има. Ние смятаме, че само с процедурата за даване на разрешение могат да се избегнат опасности какви, в, какви инструменти могат да се използват за лекарствата оф лейбъл. Има рецепта, но лекарство се използва не за конкретната цел, за която е предвидено в рецептата. Има възможност да се използва лекарството за друга цел. Ето това е оф лейбъл. Възниква и въпроса за е, генеричните лекарства. Следователно, в този случай, когато говорим за е, аналози за генерични лекарства, е, използването, използването им без ограничение според мен не е вредно. Според докладчика на парламента трябва да се въведе да се въведат изисквания за молекулата в активната съставка. Що се отнася до научните изследвания, предвиди, нужни са стимули за истинското новаторство. Знаете, че се насърчават постъпателните научни изследвания има пречки пред премахването на спекулацията. Ние се тревожим, за да не се използват инструменти, които биха навредили на здравето на хората и животните. Много често производителите използват своят патент, за да повишат цените. Какви разпоредби са предвидени за избягване на опасностите за, за здравето, както на хората, така и на животните? Благодаря, господин Педичини. И сега колегите, членове на комисията, могат да се изкажат. Шест души са се записали. Иска ли още някой да се изкаже? Ако няма, повече няма да се приемат заявки. Господин Лизе, благодаря господин председател, благодаря и на комисията за предложението, благодаря на бившия комисар господин Тонио Борг, който излезе с това предложение. Денят, в който бе представено предложението, бе и денят, в който Жан-Клод Юнкер представи новия състав на комисията. Това е жалко, тъй като това е едно от най-важните предложения в областта на здравеопазването. лекарствените продукти са наистина най-важното законодателно предложение в тази област, по, които, по което работим тук в парламента. Благодаря на госпожа Гростет за свършената работа. Тя вече предвижда няколко необходими до усъвършенствания. Предложението на комисията е добра основа, но както справо каза госпожа Гростет, трябва да бъде доусъвършенствано. Принципно заставам зад необходимостта от създаването на по-ефективно функциониращ вътрешен пазар на ветеринарно-медицински продукти. С право подробно обсъждаме въпроса за антибиотиците, но бих искал да узная от комисията кои други ветеринарно-медицински продукти са от значение. Продукти, които не пораждат такива съмнения като антибиотиците. Нека сега кажа няколко думи и за резистентността спрямо антибиотици. Както каза господин Хойслинг, проблемът е изключително съществен. 25 000 са жертвите на резистентността спрямо антибиотици в Европейския съюз. Може би този брой е и още по-висок. Госпожа Гростев, колегата Федерле от комисията Агри и аз участвахме в едно разискване, на което бе упоменато, че цифрата може да е дори още по-висока. Тези 25 000 смъртни случая годишно не са предизвикани главно от злоупотреби с антибиотици в ветеринарната медицина. Първо, причината за тези смъртни случаи е, че в хуманната медицина не подхождаме достатъчно сериозно и отговорно към антибиотиците. Има данни за това, че 90% от пилетата в краткия си живот от 30 до 40 дни, в които се огояват, се огояват с фуражи, съдържащи антибиотици. Представете си през следващите 30-40 дни 90-95% от нас да вземат антибиотици. Това би било според мен погрешно. А за това и комисията трябва да предложи мерки за по-ефективен контрол върху употребата на антибиотици. Тя вече е направила това, което и приветствам. Както каза госпожа Гростет, трябва да намерим по-добри формулировки. Много важен е въпросът с резервните антибиотици. Някои антибиотици са необходими в хуманната медицина като последно възможно оръжие, но употребата им трябва да бъде ограничена в ветеринарната медицина по линията на делегирани актове. Отрасълът и селското стопанство вече се противопоставят на подобна мярка. Те изхождат от своите интереси, но има голям проблем, свързан с здравето. Кои антибиотици следва да бъдат забранени за употреба във ветеринарната медицина и употребата на кои антибиотици следва да бъде ограничена. Искам точно да знам кои са те. Може би би трябвало да се изготви и списък. Два въпроса към представителя на комисията. Първо, трябва да излезем с становище по употребата на лекарства в фуражите. Водеща комисия е Комисията по селско стопанство. Вчера разговарях с един земеделски стопанин, който работи много активно и тук в парламента Зададохме си въпроса защо изобщо са необходими тези лекарства. Има ли смисъл в това към фуражите да се добавят антибиотици? Те могат да бъдат добавени и към водата, която пият животните. Ако животното вече не може да пие вода, то, то не може и да се храни. Защо трябва изобщо да се употребяват антибиотици в фуражите? Питам се аз, но може би и не съм достатъчно добре запознат с въпроса вторият ми въпрос. Ако основният проблем е в хуманната медицина, то защо не приемем общо европейска нормативна уредба за избягването на резистентността към антибиотици при хората? Предложението на госпожа Гростет се основава на членове 114 и член 168. Те уреждат вътрешния пазар и здравеопазването. Могат да се използват като правно основание и за хуманната медицина. Земеделските стопани с право се питат защо тяхната област трябва да се уреждат до последния детайл. Мисля, че и в областта на хуманната медицина трябва да се упражнява по-строг контрол. Няма проблем с правното основание, тъй като член 114 и член 168 се отнасят изрично не само до ветеринарната, но и до хуманната медицина. Днес вечерта господин Рис и аз ще участваме в проява посветена на 50 годишнината от политиката на Европейския съюз в областта на лекарствените средства. Мисля, че в областта на тази политика трябва да работим и по отношение на употребата на антибиотици при хората. Благодаря, господин Лиза. Моля, призовавам уважаемите колеги да приемат ограничението за изказване до 3 минути. Сега госпожа Шалдермазе. Съвсем накратко. Искам да коментирам и аз въпроса с антимикробиалната резистентност. Тук се спомена, че е, ветеринарите всъщност е, изкарват е, прехраната си от продажбата на лекарства. А, това не е факт за лекарите. И в такъв смисъл трябва да помислим дали на европейско ниво да не се въведе забрана а, за това ветеринарните лекари да продават лекарствата, които те предписват в, през 96-та година бе въведена такава забрана в моята страна и е, употребата на антибиотици е, значително спадна. Защото като има финансов стимул да се предписват е, лекарства, хората ще го правят. Не искам да отнемам възможността е, на ветеринарите да се прехранват, но смятам, че трябва да се намерят и други начини, защото говориме за здравето на животните, а съответно и за нашето здраве, така че трябва да бъдем много по-твърди в нашия подход. Благодаря. Госпожа Сайер Перик. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. За това, първо, доколко са ефективни антибиотиците за животни? Когато а, говорим за изключения за медикаменти за използване от а, животни, какво означава това? То ще покрива всички продукти или би трябвало да имаме малко повече данни за това? В Холандия работим много по въпроса за ограничаването и регламентирането на ползването на лекарства като неправилна употреба, поне за сега, няма дефиниция. Смятам, че трябва да работим и по този въпрос. Поне в моята страна всички съответни власти се опитват да формулират подобна дефиниция. Можем да се ползваме от опита. Защото е, имаме нужда и от здрави животни и здрава храна, за да бъдем и ние здрави. Si, Monsieur le Président. Moi, j'avais envie de donner un message à la Commission. Опростяването на законодателството не означава то да липсва. И като говориме, че не ни липсват, че ни липсват медикаменти, че трябва да се отговори на нуждите на определен вид за какво става дума? Че няма лекарства или че те са прекалено скъпи и поради тази причина не са достъпни и не могат да бъдат е, използвани? После споменаваме клиничните изпитания, но тук трябва да има пълна е, прозрачност. Е, говориме за фармакобдителност. Какво е това? Знаете, примерно, в какви огромни количества се отглежда сьомга и там има един вредител, който може да унищожи цялата реколта. И, и тогава се използват съответните продукти. И мислите ли, че там се спазват принципите на фармакологичната бдителност? А, и скандала с конското а, месо. А, на конете се дават противовъзпалителни а, средства – и е, аз лично смятам, че трябва да ям това месо, защото тези продукти ще влязат и в моята система. Така че, като казваме да се е, опрости, добре, обаче фармакологичната бдителност трябва да бъде изведена на максимално ниво. После, патентите, които блокират иновациите и дават предимство на фармацевтичните компании. Може би трябва да се търсят системи за публично-частно партньорство за разработване на иновативни медикаменти, за да могат те да бъдат и достъпни, не само да се работи за патентите. Колегата от Дания съвсем правилно каза – какво правиме, когато ветеринарите са тези, които дават диагнозата и след това продават лекарствата? Това е очевиден конфликт на интереси. И ако не се дава, ако даден ветеринар не изписва антибиотици за профилактика, стопаните ще отидат при другия, който ги изписва. Така че не можем да кажем, ще намалим употребата на антибиотици и след това да разрешиме продаването им онлайн, защото тогава хората ще ги поръчват директно по интернет. И е, резистентността към антибиотици, огромен е дебата. Колегата Лизе е, твърдеше, че това не е чак толкова свързано с отглеждането на животни. Обаче не е така. Отглеждането на пилета, на зайци, там употребата на антибиотици е много интензивна. И е, също така по този начин се създават и бактерии, които са резистенти е, на антибиотици. Има и нови е, видове терапия, така наречената фаготерапия, където може да се използват едни микроорганизми да убиват други, които причиняват резистентност. И, както каза госпожа е, Гростет, е, добре, трябва да се използват активни вещества, но а, е, примерно скандала с естрогените и феминизирането на популацията на риби, това дойде именно от а, използването на фармацевтични продукти и съответно се пренесе в хранителната верига. И всички тези добавки, които се слагат към активните съставка, е, водят също до вредни последици, така че трябва да абсолютно да настояваме да има оценка на въздействието. Карл Хайнс Флоренс. Ich wollte mich eigentlich heute zu diesem Thema nicht melden. Господин Флоренс, днес нямах намерение да се изказвам по тази тема, но след като изслушах някои изказвания, ми се изправиха косите. В продължение на 28 години съм работил като производител. Занимавал съм се с свиневътство. Знам, че има проблем с антибиотиците, но някои колеги не разбират всъщност в какво се състои в проблем, проблемът. Днес в ефтините супермаркети в Германия можете да си купите цяло пиле за 2,99 евро. Как се е стигнало според вас до тази цена? Преди 40 години започнах с 100 свине. Преди 28 години, когато преустанових това си занятие, имах хиляда свине. Но не защото бях прекалено самоуверен, а защото през последните 30 години цените постоянно намаляваха. Днес, ако моят син трябваше да се занимава с свиневътство, трябваше да има 4000 свине, за да може да изхранва семейството си и двете си деца. Кой принуждава производителите да прилагат масови методи на производство? Попитайте и какво става в Холандия. Там производителите са натрупали огромни дългове към банките си. Същото въжи и за германските производители. Нека най-накрая обсъдим въпроса за справедливото ценообразуване. А що се отнася до ограничаването на употребата на антибиотици, напълно съм съгласен с казаното от колегите Лизе и Гростет. Но не можем да наложим пълна забрана. Това би било прекалено опростенческо. По-скоро нека помислим за това, защо се използват антибиотици. И тук отново се намесват бройките. Ако огоявате по 5000 какви не годишно, всяка год... седмица ще са ви необходими по 100 нови свине, от което проистичат и различни болести. Тези свине са носители на най-различни бактерии и естествено, че има болести след като ги затворите всички на едно място. Ще трябва по-скоро, когато говорим за антибиотиците, да наблегнем на просветната дейност и на формите на отглеждане. Ако не се прилагат добри форми на отглеждане, ако не всички животни идват от едно място, то това е предпоставка за разпространяването на бактерии. За това трябва да има повече просветна дейност, повече обмен на информация, трябва да се променят формите на отглеждане. Thank you. And, uh, our... Благодаря. И последният оратор, господин Сонец. Very much, uh, <clears throat> I'd like to put uh, two questions. Господин Шани, два въпроса имам. Uh, отправени към uh, представителя на комисията. Първо, медицинските фуражи. В нашата комисия ние излязохме със становище относно законодателството, свързано с тези фуражи. И има доста допирни точки между темата, която обсъждаме днес и темата за фуражите. И въпросът е какви е, връзки установява комисията между тези две теми и може ли да ги сложи под е, обща шапка. Второ, малко по-широк въпрос – Ние в момента се е, обсъждаме едно рамково законодателство, което засяга пазара в Европа като цяло. Настоящата инициатива обсъжда ли се и на преговорите за сключването на трансатлантическо споразумение за инвестиции с е, САЩ? Как вижда комисията перспективите в това отношение? Какво ще се случи по темата по време на преговорите? Благодаря. Още една заявка за изказване имаше от госпожа Каденбах. Уважаемият колега Флоренс нямаше намерение да се изказва, но го направи и изказването му ми е повод за мен да взема думата. Ценя неговия опит като бивш производител. От изказването му останах с впечатлението, че лесният достъп до антибиотици, т.е. отъждествяването на продавача с онзи, който предписва, ще доведе до един безкраен цикъл. Днес се прилагат методи на масово производство. И как да избегнем тогава необходимостта от употребата на антибиотици за фуражите? Как може един производител, който не използва антибиотици в фуражите си, въобще да е конкурентоспособен? задълбочаваме проблема, като продължаваме да насърчаваме много лесния достъп до подобни медикаменти, вместо да го ограничаваме. Thank you very much. Благодаря, госпожо Каденбах. Сега ще дам отново думата на комисията за отговор на въпросите и коментарите.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 Някои, няколко души повдигнаха въпроса за антибиотиците и използването им като профилактична мярка. И въпросът беше как какви разпоредби смятаме да приемем в областта на антимикробната резистентност. Ние анализирахме опитът на всички страни в Европа, опитахме се да излезем с най-доброто решение и разбира се се опитваме да се получим от някои държави членки, например в това, което беше казано за Дания е чудесен пример. Системният подход в Дания доведе до намаляване на използването на антибиотици. Но заедно с това трябва да се каже, че това не, за да стане това системно решение, трябва да участват абсолютно всички партньори. Ветеринарните лекари, разбира се, но също така и фермерите, обществените власти. Ние смятаме, че разпоредбите, които предлагаме, са доста рестриктивни. Разбира се, има какво още да се добави. За пръв път а, а, включваме този въпрос в а, регламента. И доктор Лизе попита дали това може да обхване и хуманната медицина. Въпросът е интересен и ние като комисия предлагаме план за действие по антимикробната резистентност. И в редица области се опитваме да допълним и с мерки за хуманното здраве. Регулаторният подход е уникален и въпросът е как ще го осъществим на практика. Възникнаха редица въпроси за начина по който трябва да работим с ветеринарите, които осигуряват профилактиката и лечението на животните. Въпросът е много важен. Започвайки с за въпроса на господин Клева за дефиницията на онези, които отговарят за здравето на животните. В Европа това не са само ветеринарите, има и други професии. Ето защо трябва да отчетем и наличието на други професии, които чието представители имат право да лекуват животните. В повечето държави членки, разбира се, тези такова право имат ветеринарите. Друг важен въпрос, който беше повдигнат, беше свързан с регулирането на професията. регулиране на тяхното образование и обучение, но разбира се и начина по който могат да продават лекарства. Тези рестрикции следва да се приемат от държавите членки. Дилемата често е, че поради проблема с наличието на лекарства, в отдалечени области че достъпа до лекарства само чрез кабинета на ветеринарите очевидно не може да има много строги рестрикции относно дейността. Този в съвета това без, безспорно ще бъде въпрос, който ще бъде обсъден като много сериозен. В областта на хуманната медицина има страни, които допускат по-широко използване на лекарствата, но това е рядко. Що се отнася до новаторството, имаме два подхода. Госпожа Гростет каза, че може би не сме достатъчно амбициозни по отношение на новаторството. Имаме нужда от нови инициативи, за да стигнат до пазара нови лекарства. От друга страна, господин Клева каза, че има връзка между цените и новаторството. И дилемата е сериозна. Ние бяхме изправена пред дилема и когато подготвяхме оценката на въздействието. Фирмите, които разработват лекарства, но много често те не могат да предложат достатъчно препарати на пазара. Разбира се, цените не са свързани само с правата върху интелектуалната собственост. Ценовите различия са около 30, стигат до 30%. И ние имаме нужда от нови мерки, за да се продават лекарства на по-добри цени. Стигам до интернет продажбата Предложението е свързано с предложението за препарати за хумана медицина от 2011 година. Търговците онлайн са под контрола на националните власти там, където са регистрирани. Така че ние не ги оставяме без контрол. И разбира се, възниква въпросът – по какъв начин ще подобри това достъпа до лекарства и какви ограничения могат да бъдат допуснати. Въпросът остава открит, но разбира се, трябва да се да положим усилия наличието на лекарства за някои състояния да бъде в основата на предложението. Смятаме също така, че тъй като говорим за следващите години, ще има нови тенденции в областта на интернет продажбите. Ще се контролират по-стриктно лекарства, които се продават в някои страни, има процес за електронна рецепта и по този начин ще се контролират по-добре и лекаря, и фармацевта и ще се защитават и опазват личните данни. Тъй като нямам време да отговоря на всички въпроси, ще се спра на нещо, ще спра на един въпрос, който беше поставен във връзка с клиничните изпитания. Както беше споменато, изпитания когато се използват животни за клинични изпитания, има възможност за, за установяване на ясна връзка с периода за изтегляне. Каква е връзката с медикаментите и предложението за медикаментите? Ние работихме заедно и това беше част от пакета. Положихме усилия да няма противоречие между двете предложения. Водещата комисия, която води този дебат е Комисията по селско стопанство. Ние се опитваме да работим с всички, за да се осигури последователност в системата. И ще приключа с въпроси за фармакобдителността и за това как да се подобри функционирането на системата. Благодарение на работа на Европейската агенция по лекарствата от януари 2000-та година 1123 доклада бяха представени на Европейската агенция. Това са доклади за безопасността. Само 3,3% бяха свързани с искане за промяна в информацията за лекарства. Т.е. 97% не бяха истински сигнали. Сега ще, прилож, ще въведем нова система, ще има електронно внасяне на информация. Въпросът не е колко доклада са представени, колко сигнала. Въпросът е как, доколко са валидни тези доклади за на, с оглед на процеса на взимане на решение който следваме ние. Председателят ми казва, че трябва да приключвам. Искам да ви искам да ви благодаря и ще представя следващото предложение. Искам да приключа тази интересна дискусия с календара. Кра... Срокът за внасене на изменения, не срокът за а, извинявайте, докладчикът Гросет би искала да реагира на бележките на докладчика и комисията. И така, преди да ви дам графика, ще чуем нещо по-интересно. Именно госпожа Гросет, благодаря, ще се опитам да бъда кратка, защото посветихме много време на този важен въпрос. Благодаря на всички колеги и, е, слушайки ги, аз е, мисля, че имаме много, че между нас има много е, близ, има голяма близост по, в нашите мнения по много въпроси. Надявам се, че окончателният текст ще бъде по-добър вариант. Аз ще се спра по-общо на повдигнатите въпроси. Да, имаме нужда от упростяване на процедурата а, за етикетиране и пакетиране. Що се отнася до каскадния принцип, ако няма альтернативи, трябва да бъдем особено взискателни. Що се отнася до новаторството и цените, ние трябва да намерим точния баланс, това е, каза и Европейската комисия. Може би няма да се съобразя с препоръката на оценката на въздействието. Това, което е важно за генеричните лекарства е да имаме дългосрочен поглед – и защитата на новаторството е в нашия интерес. Що се отнася до рецептите, това беше въпрос, който беше зададен. Да, и ще има типов модел и в текста са записани реквизитите на този документ. Що се отнася до изпълнението, метафилактичното използване на антибиотиците, ще ви дам пример, когато се разболее едно пиле и то трябва да се лекува с антибиотик, трябва да се лекуват и всички останали животни, които са в близък контакт с него, за да няма зараза. Най-добрият контрол ще ще е, бъде да се наложи изискването за предварителна диагноза и да се види дали действително е нужен антибиотик. По-нататък е, бих казала на докладчика и докладчика в сянка от е, групата Европа, свобода и пряка демокрация, който обвинява предложението за твърде голяма и силна ориентация към бизнеса в ущърп на общественото здраве. Искам да го уверя. Моята основна цел е здравето на животните и здравето на хората от там. Това е, е има един дамоклев меч за здравето и на хората и животните и това е антимикробната резистентност, която изисква бизнесът да търси нови препарати. Макар да искаме антибиотиците да се използват по контролиран и ограничен начин, имаме нужда от новости, от новаторство няма непременно противопоставяне между двете. Трябва да подобряваме здравето на хората и на животните. Ще ви дам за пример пчелите. Правим всичко възможно те да не изчезнат и успяхме да увеличим броя на пчелите в Европа. Възниква проблема. Разбира се, проблемът е много по-широк. Става дума за професионализация на медопроизводителите. Но има и още един въпрос. И аз много съм много. И аз много държа на този въпрос. Антибиотиците в аквакултурата, когато се хвърлят антибиотици във водата, възниква проблем. Да, по всички тези въпроси трябва да се решават по въпроса за продажбите по интернет. Аз искам, на мен ми се иска е, да бъдем много строги и иска ми се тази продажба е, да бъде забранена. Много е лесно. Не искам да очерням професията на фермерите. Много е лесно да отидеш в интернет, е, в сайт, който не е контролиран. Това могат и да са фалшиви лекарства. Има опасност от а, твърде от, от а, твърде разпространено използване на антибиотици, някои от които а, може да се окажат и фалшиви. Някой казва, че това е а, противоречие между нас и съвета, но нашата цел е да решаваме въпросите с общественото здраве. Повечето колеги са за това да бъдем максимално стриктни и аз искам да работя с всички вас. Няма да продължавам повече. Благодаря на всички. Много бих искала да работя с всички докладчици в сянка, с всички колеги, за да бъде текстът максимално добър. Благодаря. Сега се връщаме на сроковете. Срока за внасяне на текста за превод е 13 април, разглеждане в ЕНВ 6 и 7 май, край, срок за изменения 15 юни, 4 часа след обяд. Ще гласуваме в комисията ЕНВ на 22 септември след лятната почивка и те първа ще решаваме кога ще гласуваме в пленарна зала. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, който е тясно свързан с предишният въпрос е, и това е изменение – към регламент 726-2004 година за процедури на общността за разрешителното и контрол върху медицинските продукти за хуманна и ветеринарна употреба и създаването на Европейска агенция за лекарствата. Ще чуем встъпителни думи от комисията, след това докладчик, докладчик в сянка. Тъй като времето си минава, и ни остават още два въпроса. Бих искал да ви помоля да приемете ограничения за времето на изказване. Ще помоля комисията да говори не повече от 8 години, докладчика 5 минути, докладчика с сянка 3 минути и ако други колеги искат да се изкажат, ще им отпусна две минути. Някои от въпросите вече бяха повдигнати, когато обсъждахме предишната точка. Няма да е трудно да се съобразим с ограниченията на времето, за да имаме време да разгледаме и последната точка – и сега да чуем позицията на комисията по измененията. Господин Рис е този, който ще ни представи позицията. Благодаря съвсем накратко, господин председател. Става дума за законодателните маневри, които трябва да извършим, за да представим целия е, регламент. Като едно отделно законодателство. По тази причина трябва да извадим и разпоредбите от е, регламент 726 и да ги прибавим към новия регламент. А също така, спрямо разпоредбите от Лисабонския договор, ако има промени в законодателния акт, е, трябва да се направят е, е, препратки, да се заменят препратките към процедурата по комитология с такива за актове по делегиране и изпълнение броя на клаузите в е, раздел 1, 2, 3 и 4, а и 5 също и анексите. Е, сега ги предлагаме да влязат в новия регламент. Въпроса за пазарните раз, разрешителни се измесват в настоящия регламент. Той се заличава в цел, цялото законодателство. Всъщност заличаваме препратките към тази тематика, защото сега разработваме нова. Примерно член 59 от директива 2001, също член 14 за разрешения за пазара, също за санкциите, за комитология, 20, 87 и, други, и 10 са номерата на членовете, които изменяме. Член 61 също бива изменен за членовете на Комитета за ветеринарни продукти това са част от нещата, които извършихме, когато обединявахме двете законодателства. Също агенцията, която инспектира съответните продукти, се описва в друг член. Променяме и разпоредбите за таксите, също се разписват и начина за приемане на решение, с това, че съвета приема управителен съвет, а ние правим предложение. Също имаше е, регламент за фармакологичната бдителност, която вие обсъдихте. Там се предвиждат и определени такси. Това е регламент 658 на черта 14. Как ще бъдат регулирани таксите? В предложението се предвижда е, към комисията да е, издава актове за изпълнение по отношение на регулиране на таксите. Като това отговаря и на решението на Европейския съд. Е, е, настоящото предложение обаче не засяга националните такси. Те си остават в е, прерогативите на националната държава. Ние имаме ред клаузи, които разписват обаче структурата на таксите. Надяваме се, че текстът е достатъчно солиден, прозрачен и е, разбираем за всички, които ще го ползват. Председателят. Благодаря, господин Томашеско, за 5 минути. Now, first of all, I appreciate as positive the decoupling of the marketing authorizations. Предлага се разделянето на разрешителните за ветеринарни продукти от тези за хуманна употреба, за да може да се отчитат конкретните нужди на сек... ветеринарния сектор. Но в текста трябва да е много ясно, че агенцията ще запази своята роля за инспекции и даване на разрешения за ветеринарни продукти посредством една централизирана процедура също всяка нова задача, е, предоставена на агенцията по новия регламент, трябва да се отчита при е, е, преразглеждането на регламент 726 от 2004. Също въпроса с бюджета на агенцията и съответните такси, които следва да и се заплащат, трябва да бъде уреден тук в предложението комисията заменя член 70, което е правното основание за всеки, всяка разпоредба за такси, които да се плащат на Агенцията по лекарствени средства, но същевременно знаем, че комисията преразглежда настоящия регламент 297 от 95 е, за общия режим за таксите за Агенцията за лекарствени средства. Така че, когато сега се определят структура и, не, и нивото на таксите за агенцията, не остава кой знае колко да бъде ревизирано в е, е, регламента на съвета за таксите. Също така и няма достатъчно е, отредена роля за контрол на парламента при актовете при изпълнение, макар че според мен парламента трябва да бъде абсолютно ангажиран в е, определенето на таксите за агенцията, така както направихме с таксите по силата на регламента за фармакологична бдителност. Така че ако можете да поясните какво точно избирате като законови инструменти по член 70 и как предвиждате да преразгледате регламента за таксите. Предвиждате ли да има нов регламент за тях и ще бъдат ли включени съвета и парламента при решаването на текстовете? Във всички случаи общия режим на определене на таксите трябва да се извършва по преходно правно образо... основание, докато не влезе в сила нов регламент или нов акт за изпълнение. И едва тогава да бъде отхвърлен основния регламент. Комисията също трябва много ясно да заяви своите намерения в това отношение, в настоящото предложение, за да не се окаже оценка, в някакъв момент агенцията без възможности да изисква такси за своята дейност. Освен това, комисията трябва да увери и парламента и агенциите, че ще започне изготвянето на актовете по изпълнение достатъчно рано, за да не се получат пропуски в правната разпоредба, така както се случи с агенцията, когато се приемаше регламента за фармакологична бдителност за лекарства за хуманната медицина. Член 70 ще бъде правната основа на всички правни актове, изискващи да се плащат такси на Европейската агенция по лекарствени средства, било то за ветеринарна или хуманна медицина. И като ще има актове за изпълнение, които ще имат директно отношение към бюджета на агенцията, би било за предпочитане структурата на таксите да е една обща. Ако може е, комисията да ни разясни какви, как точно, какъв избор е направила в това отношение. И накрая, Комисията коментира, че новите актове за изпълнение ще се базират на разходите на страните членки и на агенцията. Аз приветствам този принцип, но трябва да се отчитат и спецификите на сектора на ветеринарството. И таксите трябва да бъдат такива, че сектора да може да си ги позволява, за да може да се занимава и с развойна дейност. Може би можем да чуем и коментара на комисията и по този въпрос. Uh, благодаря, благодаря ви, че се вместихте във времето. Думата има от Сянка на НП, госпожа Гростет. Аз не съм докладчик в Сянка, но се изказвам от името на колегата Серия. Както поясни докладчикът, текстът е парламент, паралелен на този, който обсъждах, обсъждахме до тук, като той въвежда техническите разпоредби, е, свързани с регламента за ветеринарните продукти. Така че много важно е да бъдат стиковани двата текста в много голяма степен. Колегата ми не е установил конкретни проблеми и в такъв смисъл едва ли ще има трудности и няма да осложняваме живота на докладчика. Както казахте и вие обаче, той е доста обезпокоен от въпроса за приходите, защото това е основен момент. Там трябва да бъдем много внимателни промяната на регламентите, които имат отношение към ветеринарните продукти, ще даде и допълнителна работа на Европейската агенция за лекарствата и това трябва да бъде компенсирано с съответни приходи за нея. И именно тук се поставя въпроса за таксите и колко те ще е, представляват е, бреме за тези, които е, ще имат нужда да ги плащат. Та, това са основните моменти, на които искаше да обърне внимание господин Серио. Извинете ме, е, че няма да остана за дискусията, защото трябва да отида на друго заседание, но няма да имате проблеми да следвате аргументацията на нашия докладчик. Uh, Благодаря ви. Следващият оратор от името на ЕКАРЕ, господин Бех. Благодаря. Вече се спряхме върху повечето въпроси, когато обсъждахме предходната точка от дневния ред. В съответствие с изискванията по договора за Евро... създаването на Европейския съюз, Европейската комисия има право за приемането на делегирани актове, например, уреждащи събирането на данни за антибиотиците. но не мисля, че правното основание трябва да е член 291 от договорът. Трябва да се приемат делегирани актове, а не актове за изпълнение. По въпроса за таксите, това ще е един много спорен въпрос, тъй като той се свежда и до нивото на бюрокрация. Малките и средни предприятия не са никак удовлетворени, тъй като разходите ще бъдат вменени в крайна сметка на тях. Разрешенията за търговия. Децентрализираната процедура Не мисля, че разпоредбите в тази област трябва да бъдат разводнени, дори напротив, трябва да има по-строги изисквания, тъй като тази процедура е от основно значение за общественото здраве. Не са предвидени санкции. Не се знае какви санкции могат да бъдат вменени на субект, който пуска на пазара определен продукт. Не се знае и кой ще понесе отговорността. Има и хомеопатични ветеринарно-медицински продукти. Като лекар трябва да кажа, че трябва да се уредят в този текст само лекарства, за които има научни данни, конвенционални продукти. Докладчикът сянка на либералите, госпожа Майснер. Благодаря. Ще се изкажа и за по-малко от 3 минути, тъй като вече най-малко от въпросите бяха засегнати. Предложението е опит за упростяване на разпоредбите, за тяхното обединяване, но когато става дума за актове за изпълнение, трябва да сме много внимателни. Парламента трябва да се запита доколко тези актове уреждат технически въпроси и дали няма и политически елемент. Мисля, че докладчиците в сянка в случая трябва да си зададат този въпрос. С удоволствие ще го обсъдя с тях, за да внесем и съответните изменения. Разбирам, че комисията иска да упрости процедурата, но трябва да сме и достатъчно щателни, тъй като става въпрос за здравето на животните, а този въпрос пък се свежда и до здравето на хората, които консумират животински продукти. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Килонен. Благодаря, господин председател. На този етап нямам желание да се изкажа. Сега докладчикът в сянка от името на зелените. Съгласен съм с изказалите се преди мен колеги. Процедурата е силно техническа. Трябва да се запитаме дали е гарантирано достатъчно участие на парламент, тъй като вече имаме проблем с актовете за изпълнение. Затова и трябва да сме много внимателни. По въпроса за таксите, този въпрос няма да е лесен за уреждане. Не трябва да се стига до положение, при което малките и средни предприятия да са необлагодетелствани. Нека и категорично заявя, че не трябва да се третират по различен начин хомеопатичните лекарствени средства. Те трябва да се третират по същия начин, както и останалите. Благодаря. Това бе всичко за сега. По-нататък ще обсъдим и детайлите. Благодаря от името на СПТ господин Педичини. Благодаря. Ние ще работим, разбира се, с другите докладчици в сянка по това досие. Ние смятаме, че това е технически въпрос. Той има, при, той има за цел да се а, отдели от а, другия регламент. Ние сме за актовете за делегацията, които дават на законодателя право на вето. На това ниво, след всичко това, което беше казано при предишната точка, нещата могат да останат такива каквито са. Ще разгледаме въпросите по същество с другите докладчици. Никой до сега не е пожелал да се изкаже. Давам думата на комисията и ще помоля господин Рис да отговори. Благодаря на докладчиците и докладчите в Сянка. Този текст трябва да се разглежда заедно с основното предложение. Там се дават въпроси за хомеопатията, санкциите и така нататък. Що се отнася до въпросите, отнасящи се прияко с този регламент, ще кажа следното. Защо е решила комисията да предложи акт за изпълнение? това е решение поради решение на съда C42712. в това решение предложи е, и не отправи препоръка за система, но в областта на фармакобдителността има и други варианти. Вярно е, че работим по новата структура за регулиране на таксите трябва да се, от, да се отразят интересите на Европейска агенция по лекарствата и националните агенции. И да се погрижим цялата система да функционира добре при фармакобдителността. Структурата на таксите бяха, беше трудна тема. Използвахме за основа прогнозни разходи. Ето защо ние се погрижихме предложението по предложението да работят и националните власти и Европейската агенция за лекарствата. Разбира се, искаме да приключим с този въпрос максимално бързо но е напълно възможно да работата да продължи по-дълго. Ние ще съобразим съжалението на парламента за външна оценка. Що се отнася до централизираната процедура, ние смятаме, че трябва да намерим такава структура на таксите, които да не пречат на системата. Трябва да, да отчетем големината на пазара, ползата от тези, които разработват лекарствата. Разбира се, има в препарата за хуманна медицина нещата са по-различни по преходния режим. Това трябва да се уточни ясно, за да не поставим системата в правен вакуум. И накрая член 70 в сегашния вид допуска една структура на, на а, таксите и за хуманната медицина и за препратите за животни. Давам думата на докладчика Танасеско. Благодаря на комисията за това, че изясни някои от аспектите които можеха да доведат до спорове, ако не бяха изяснени. По въпроса за това дали темата е техническа или политическа. Според мен това е тема, отнасяща се до здравето. Това е най-важното за мен и мога да ви уверя, че ще подхождам изключително сериозно към този въпрос. И на последно място искам да благодаря на Европейската комисия, на колегите, докладчите в Сянка за приноса и да ги уверя, че ще се че ще взема предвид всичко това, което а, споделиха тук. И се надявам а, окончателният резултат да бъде възможно най-добрия доклад. И накрая графикът, срокът за внасяне на изменение 15 е юни в 12 часа на обяд. 15 юни в 12 часа. Ще гласуваме в Енви на 22 септември. Предстои да решим кога текста ще се гласува в пленарната зала. Благодаря за участието в този дебат. Преминаваме към следващата последна точка в дневния ред. Становището на ЕНВИ по доклада за Европейска фонд за стратегически инвестиции, т.е. плана Юнкер, искам да помоля автора на становището Мириам Дали да направи изложение и след това ще чуем докладчиците в сянка. Госпожо Дали, заповядайте. Нека да започна с това, че в пленарната зала в ЕКОН, в бюджетната комисия в ИТРЕ проведахме разгорещен дебат по този по това спешно досие за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Европейския парламент го получи пред няколко седмици. Основния, основната идея е да се катализират частните инвестиции а, като инструмент, който да помогне на Европа да модернизира економиката си, като гарантира социално-економическо сближаване в рамките на Европейския съюз. Мисля, че прехода към устойчива и ресурсо ефективна економика е и основната цел за бъдещето економическо развитие. Ние проведахме заседание на докладчите в Сянка, за да отчетем с максимална степен приоритетите на различните групи. Благодаря на всички докладчици в Сянка за участието и приноса им. Ще очертая седем от основни въпроса, които от гледна точка на ЕВИ са особено важни. Първо, Европейската инвестиционна банка трябва да подкрепя устойчиви проекти с акцент върху възобновяеми енергийни източници и ефективни технологии в съответствие с целите за устойчиво развитие на Европейския съюз, стратегията 2020 и пакета за борба срещу проекта в климата. Второ, целта е да се, из, да се излезе с списък с положителни критерии за подбор на проекти. Инвестициите трябва да се насочат приоритетно към транспорт, мобилност, електрификация, и използването на альтернативни горива, енерги, е, е, е, интелигентни измервателни ур, уреди и подкрепа за енергийна ефективност, по-конкретно енергийна ефективност и е, реабилитация на сгради. Трябва да се намерят проекти, които съответстват на целите за кръговратната економика, както и проекти в областта на прехода в пазара на труда. Имаме нужда от инвестиции, за да подкрепим новаторството, научно-развойната дейност. Тези инвестиции трябва да осигурят целенасочено финансиране за нов тип възобновяема енергетика и технологии, които са все още на демонстрационен етап. Всички инвестиции, които ще бъдат част от Европейската инвестиционна стратегия, е, в които участват обществените, обществени средства, трябва да преминат е, през оценка на економическото и екологичното въздействие и да се провери дали съответстват на климатичните и други цели. Друг много важен аспект е наличието на прозрачност и отговорност и разработването на политики, насоки за подбор на проектите и последно от моя страна смятам, че ние трябва да не допуснем в, е, в комисията за подбор на проекти да не се състои само от финансови аспекти, тъй като финансови аспект е само един от аспектите. Аз предпочитам много мултидисциплинарния подход – така че социалните и екологичните резултати от проекта да се отчитат и насърчават. Това е обзор на основните моменти. Мисля, че предложението за фонда може да ни помогне да поставим економиката си на по-интелигентни релси. Това е становището на Енди. Както казах, аз съм в контакт с докладчите от ЕКОН, както и докладчика на ИТРЕ. Целта е становището на Енди да бъде включено в крайното досие. В крайна сметка, ние искаме да се гарантира устойчиво развитие, кога, което е ресурсоефективно. Затова е задължително, ако искаме да развиваме економиката и да увеличим броя на работните места. Благодаря госпожо Дали. Сега докладчета в сянка. ЕНП. Господин Гезекя. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Мириам Дали за становището, което според мен е балансирано и което до голяма степен подкрепям. Подкрепям офанзивата на комисията за инвестиции, но използването на средства от механизма за свързване на Европа и програмата Хоризонт 2020 в полза на фонда за инвестиции нещо, на което гледам критично. Програмата Хоризонт 2020 е програма насочена към новаторство и растеж. Не бива да я отслабваме чрез съкръщаване на средствата по нея. По механизма за свързване на Европа се финансират проекти, които иначе не биха привлекли частни инвестиции. Ако се изтеглят средства от тези две инициативи, то в рамките на фонда за стратегически инвестиции те трябва да се използват за цел, която отговаря на първоначалната цел, за която са били предвидени средствата трябва да се използват по доходоносни проекти, от които проистичат ползи както за економиката, така и за обществото. Много от измененията, които предлагате, вече отчитат тези аспекти и според мен могат да бъдат подкрепени. Но аз от своя страна ще внеса някои измерения, изменения, най-вече в областта на проектите за новаторски здравни услуги. Тук има много голям потенциал за развитие. Реализирането на подобни проекти може да е област, в която Европа в бъдеще може да поеме водеща роля. Имам предвид електронното здравеопазване, например. Важно е също така да се създадат благоприятни за инвестиции рамкови условия, най-вече за малките и средни предприятия, които са в основата на растежа и заетостта в Европа. Тук не бива да се поставят допълнителни бюрократични пречки. Затова и няма да подкрепя изменение номер 8. Европейският фонд за стратегически инвестиции трябва да действа без допълнителни бюрократични структури. Подобни структури подкопават първоначалната общата му цел. Фонда трябва да работи с колкото се може по-малко бюрокрация. Не е допълнително да се назначават допълнителни експерти, например в областта на екологията или социалното дело. От основно значение е по фонда да работят финансови експерти. Ако подходим по този начин, фондът ще ни отведе в правилната посока. Оптимист съм, що се отнася до доклада. Thank you very much and, uh, from... Благодаря от името на ЕКАРЕ, госпожа Суинбърн. Благодаря. Днес ще се изкажа от името на госпожа Гърлинг, нашия докладчик Сянка, която не може да присъства. Целта на Фонда за стратегически инвестиции е да се привлекат частни инвестиции, да се насърчат конкурентоспособността и в дългосрочен план заетостта. Затова, когато се подбират проекти, основният критерий трябва да е инвестиционен. Трябва да се основаваме на тяхната доходност. Тези проекти, които е най-вероятно да изпълнят целите по проекта, в това число и нези проекти, които е най-вероятно да привлекат най-много частни инвестиции, трябва да бъдат подбирани за финансиране подборът на проектите трябва да се прави единствено според заслугите. Госпожа Гърлинг е загрижена във връзка с подробните изменения по член 5 и изискванията за използването на гаранцията, които ще ограничат потенциала за подбор на проекти чрез въвеждането на допълнителни критерии. Но става дума най-вече за економически инструмент. Ако въведем прекалено много екологични критерии, това може да отблъсне потенциалните инвеститори. Загрижени сме и във връзка с предложението на докладчика да се назначат в инвестиционния комитет социален и екологичен експерт. Не бива тази структура да се политизира или да се залага прекомерно на отделни отрасли ще трябва да наблегнем най-вече на изискванията по член 5. Няма нужда да допускаме, че назначаването на социален или екологичен експерт ще подобри нивото на спазване на изискванията по член 5 обаче. Явно докладчикът подкрепя предложението на комисията 2,7 милиарда евро да бъдат отклонени от инициативата Хоризонт 2020 въпреки че значителна част от финансирането на фундаментални научни изследвания няма да бъде допустимо за финансиране по фонда за стратегически инвестиции. Целта на този фонд е да се увеличи потенциалът ни за бъдещето, но ще ограничим потенциала си за бъдещето, ако намалим финансирането по Хоризонт 2020. Всяко едно намаление на бюджета по тази инициатива ще трябва да отчете много важната роля на фундаменталните научни изследвания с оглед на бъдещето. Ако ще се отклоняват средства от тази програма, то това не бива да се, те не бива да се отклоняват от проекти, които вече са почти готови за реализиране. Благодаря. Следващият оратор е докладчикът Сянка на Зелените. Аз съм докладчик Сянка. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Благодаря и за установеното добро взаимодействие. Проект становището на нашата комисия, изготвено от госпожа Дали, съдържа ясни препратки към политиката в областта на климата и енергетиката, визира дългосрочни цели, като например енергийната ефективност. Това са важни елементи, които трябва да присъстват в становището ни. Всички инвестиции по фонда трябва да допринесат за екологизирането на економиката и за устойчивото развитие. Комисията по околна среда трябва да окаже натиск по тези въпроси. По фонда не бива да се подпомагат проекти, които ще окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда. Що се отнася до подбора на проекти, според мен решенията за финансиране по фонда трябва да се вземат при условия на пълна прозрачност и отчетност. Понякога има проблеми с това. Например, в рамките на стратегията за енергийна сигурност или при проекти от общ интерес, когато се вземат решения по такива проекти, няма достатъчна прозрачност и отчетност. Така че, когато се вземат решения за финансирането на такива проекти по фонда, ще трябва да действат принципите на пълна прозрачност и отчетност. Много е важно управлението на риска. Ще се използват Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка, така че да се реализират проекти с по-висок риск. Но не бива инвестиции, които могат да се направят в частния сектор, да се прехвърлят на данакоплаците или на европейските институции. Когато се подбират по-високо рискови проекти, те трябва наистина да са устойчиви. За това и трябва да се въведе набор от критерии за устойчивост в рамките на процедурата за подбор на проекти. В противен случай няма да сме сигурни, че проектите са устойчиви, няма да можем да гарантираме и съгласуваност, нито пък да избегнем отрицателните ефекти от някои проекти. Инвестициите в областта на енергетиката, в текста се предлагат интелигентните мрежи и капацитети за съхраняване на енергия. Мисля, че всички инвестиции трябва да отчитат първо критерия енергоспестяване и енергийна ефективност. Проектите трябва да бъдат контролирани с оглед на въздействието им върху услугите от екосистеми и биологичното разнообразие. Понякога пропускаме да вземем предвид тези два момента. Стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие си е поставила цели, които явно не постигаме. За това е важно да отчетем и фактора биологично разнообразие. И накрая Предлагам в списъка по член 5 да се включат и проекти за устойчиво управление на водите. Устойчивото управление на водите е от основно значение за бъдещето на една устойчива Европа. Затова и подобни проекти трябва да бъдат включени в списъка. С удоволствие ще си сътруднича с докладчика и останалите докладчици в сянка. Сега продължаваме с Европа на свободата и пряката демокрация. Госпожа Елеонора Еви. Благодаря. Благодаря на колегата Дали за предложението. Аз е, бих е, повдигнала въпроса за недостига в е, инвестициите. Това е свързано с политиката на економии и бюджетна консолидация, политика, която беше наложена през последните години. Те оказаха натиск върху търсенето и увеличиха несигурността. Очевидно трябва да се премахне политиката на строги економии и да се разработи план за инвестиции. Този план има за цел да създаде благоприятни условия за всички дейности, които имат нужда от, нужните, от нужната обществена подкрепа за да се развият. Няма достатъчно инструменти, за да се преодолее е, липсата, е, да се преодолее разрива между економическо развитие и, и опазна околната среда. Посредством е, не само дейностите по зелената економика са изложени на опасност. Освен това, според нас би било уместно не само екологичната и социалната дейност да бъдат финансирани. Сред големите инфраструктурни подкрепи трябва да се отдаде предимство на мерките за превенция на природни бедствия и борбата срещу климатичните промени. Устройство на територията е като че ли пренебрегната област. Не бива да се обръща внимание само на инвестициите, и на всичко това, което може да има силно въздействие върху околната среда. По отношение на организацията и управителните органи смятаме, че Комисията за управление на проекта е излишна. Това може да се извършва от е и Б. Има нужда от процедури, така че целият цикъл на проектите от подбора до окончателната оценка да предвижда и участието на гражданите. И накрая предприятията, които се споменават, много от тях ще получат финансиране е, са предприятия с хиляда души служители, само че знаем, че малките и средни е, предприятия и микропредприятията също трябва е, да участват. Малките и средни предприятия, според е, европейският, според дефиницията на Европейския съюз, е, са тези, които имат до 250 души служители. Благодаря. Казват ми, че госпожа Бирдър е, замества доклад Сянка на ОДЕ. Благодаря. Извинете ме, т.е. извинявам се от името на колегите. Подкрепяме работата на докладчикът и ако мога да добавя няколко момента, групата на либералите е за това да се търсят и альтернативни средства. Евентуално от прехвърлянето на неизразходвани средства от предходната година. Средствата, които страните членки е, внасят в европейския бюджет и после ги връщаме, ако не са използвани във всички случаи, в такъв, ако го направим така, няма нужда да взимаме средства от хоризонт 2020. Особено след като толкова много се борихме, за да запазим тази програма през предходния мандат. За нас това е водеща възможност Европа да се държи на върховите постижения на научните изследвания. И ние абсолютно подкрепяме идеята на създаването на фонда. Жан-Клод Юнкер има за цел да се създават работни места и да се стимулира економиката, но в никакъв случай не бива да се оттеглят пари от научни изследвания. Всички пари, които се вземат от Хоризонт 2020, са пари, които се изтеглят от научните изследвания. А подобни мерки трябва да бъдат устойчиви и развиващи се с оглед на околната среда. Би трябвало да се търси и финансиране за малките и средни предприятия и да бъдат пределно изчистени и опростени процедурите, за да не изчезват пари в безкрайни, безкрайно проточили се бюрократични процеси и проекти. Също така трябва да има и механизми е, за отчетност, за да не се губят публични пари, да не изчезват е, заедно с е, частните такива. Във всички случаи благодаря и от името на колегата. Сега давам думата на колегите депутати. Господин Бас има думата първо. Благодаря. Първо приветствам работата на госпожа Дали и общото равновесие на текста. Искам да отговоря на докладчика в сянка от НП и на ЕКР за съмненията, които изказаха за предложената структура. Това, което ние предлагаме за експертизите. Защо искаме в момента да се да има ангажирани специалисти, които имат отношение към околната среда и към социалните аспекти, да дадат, за да могат те да дадат мнение различно от финансистите и защо не искаме е, само финансистите да се произнасят. В края на кращата не може да се казва, че повече бюрокрация идва от е, специалистите, занимаващи се с екология, отколкото тези, които се занимават с економика. Не, просто трябва да има и друг поглед върху инвестициите, защото хората, които инвестират, много често напълно губят от е, поглед е, някои от целите, Примерно се пропускат възможностите за образоване, обучение на работещите по проектите, да се дава принос за развитие на екологична индустрия и така нататък. Така че нека добре да помислиме по темата, а не да отхвърляме автоматично, че е, става твърде много бюрокрация и да оставяме акцент само върху економиката и съображенията за полезност на инвестициите. В момента трябва да защитаваме също и програмата Хоризонт 2020. Те са, тя е една стабилна програма и не смятам, че госпожа Дали иска да взима от тези средства, за да гарантира инвестициите в фонда за стратегически инвестиции. Не, не смятам, че тя е казала нещо такова. И в такъв смисъл парламента трябва да води своята битка и да я спечели. Дал съм изменения по точки от преамбюла. И там говоря по-общо за проекта за стратегически инвестиции не можем да, се, да поздравяваме Европейския съюз за политиката му в макроекономиката, защото ако тя беше успешна, нямаше да се налага да правиме този фонд, който всъщност обира негативите от неуспеха. Госпожа Рейер Пиерик. Voorzitter, ik, eh, ik wil zeggen, als ik in Nederland hier... Благодаря, господин председател. В Нидерландия когато говорим за плана за инвестиции, се чувстваме много ентусиазирани и вече е, разсъждаваме как можем да го изпълняваме. Но е, в духа на предходните изказвания, хората трябва да са напълно наясно, че тези пари са насочени към малките и средни предприятия, не само като многонационалните гиганти. После, дигиталната, цифровията програма, всичко това трябва да бъде насочено към малките и средни предприятия, към земеделските стопани. И трябва да ги включим в е, общата картина. Екологичните проекти понякога не е нужно да бъдат е, огромни, енергийните такива е, също, те могат да бъдат и много малки, примерно една енергийно неутрална или пасивна къща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 аз внесах няколко изменения. Един, едно, едното изменение е по-общо. Мисля, че очакванията са доста завишени. Аз съм по-скоро скептичен. Първо, Европейския съюз предложи 21 милиарда и 15 милиарда, които да бъдат, е, които след това да доведат до е, мобилизиране на много други средства. Мнозина казва, че това може да стане с чудо. Коя Какви ще са стимулите за частните предприятия? При, високи рисков, при, при високо рискови проекти ще има обществена гаранция. В Унгария имаме отрицателен опит и много обществено-частни партньорства им постигнаха лоши резултати, докладчика трябва да отчете факта, че рисковете е, не бива да се допуска да, се, да падат върху плещите на гражданите. Т.е. рисковете трябва да си останат е, за частния сектор. И един последен въпрос в заключение. И докладчикът е, спомена, че сред целите на стратегията 2020 е създаването на нови работни места. В Европейския съюз 66% от работните места са в малки и средни предприятия. Това може да звучи успокоително, защото Европейската комисия подчертава, че малките и средни предприятия трябва да бъдат в центъра на вниманието. Но нека да видим какво се го казва в текста, когато се говори за инвестициите в малки и средни предприятия се казва, че достъпа до кредит трябва да благодетелства малките и средни предприятия, само че се разширява обхватното приложното поле, защото в тази категория влизат и предприятия, в които работят хиляда души. До сега лимита беше 200, сега като малки и средни предприятия ще, ще бъдат и унези, които имат до 1000 служители. Според мен това е неприемливо и има много противоречия в текста. Няма заявки за изказване от нашите депутати. Сега мога да дам думата на представителя на комисията от Генерална дирекция економика и финанси. Нека чуеме вашата реакция на позициите на докладчетите. Съвсем накратко, комисията приветства ангажираността на вашата комисия по темата и ви благодари за бързината, коя, с която реагирахте по този, това досие по съвместно вземане на решение. Много комисии всъщност се е, ангажират с е, текста, което показва колко е важен той. Е, това създава известни предизвикателства в времеви план, но от друга страна сме много доволни, че взимате отношение. Що се отнася до бюджета, комисията е, много се безпокои от отпадането на член 18 и 19, което се предлага от някои парламентарни комисии. Има много твърди правила за европейския бюджет и именно за това е и формулирано предложението на комисията по този нас, начин, защото няма нужда да има дискусии всяка година, трябва да има и е, предсказуемост за частните инвестиции, за да могат те да извлекат и максимален ефект от е, плана. Не може да се остави обаче и да няма никакво финансиране. Приходите от Хоризонт 2020 и 20 няма да бъдат е, изгубени, защото те ще бъдат е, преинвестирани в е, дейности по иновации, което е и основната цел на дейността на Хоризонт 2020. Търсят се инвестиции за научни изследвания и прехвърлянето на средства от Хоризонт 2020 ще дадат по-голяма ефективно, защото е, целите е, на инструмента за свързване на Европа и Хоризонт 2020 са всъщност по-тесни, отколкото е, целите на Фонда за стратегически из... изле... инвестиции. Извинете. Научни изследвания няма да се подкрепят от настоящия фонд. Има изисквания за регулярна отчетност и по този начин ще се спази изискването за прозрачност. Намерението е да се използва финансирането е, с най-висока възвръщаемост. това и комисията, решаваща за инвестициите, трябва да бъде независима, защото частният сектор има интерес е, да успее този план – в такъв смисъл не следва парламента или комисията да бъдат ангажирани с решаването на това къде да отиват институциите. Там трябва да действат независими лица, следващи съответните политически насоки. Във вашите е, мнение също се изказват някои насоки по отношение на гъвкавостта, е, леснотата на използване и според комисията не е редно да има отраслови разпределения на сумите или географски такива. Е, ще има механизъм за регулярна отчетност е, пред вас, включително по, докладите, по средносрочните доклади така че вие ще можете да осъществявате контрол за това как се изпъл... изпълняват критериите, които сте формулирали. По оценката на въздействието, ако мога да кажа, някои от проектите, които ще се финансират от фонда, ще бъдат наистина съвсем малки. И тогава трябва да мислим какви изисквания формулираме за оценка на въздействието, защото когато Говорим за малки проекти и това може само да ги възпре. И мога да кажа, че следим много внимателно вашата работа, както и работата на останалите парламентарни комисии. Очакваме с нетърпение е, вашите становища и окончателния доклад на парламента, за да можем да продължим да работим по тази тема. Благодаря. Давам думата сега на докладчика да приключи доклад. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги. Като цяло станах с впечатлението, че сме на една и съща позиция по много от въпросите от значение за нашата комисия. Но нека изясня някои неща праговете за размера на дружествата, които са допустими за финансиране. Предлага се по-нисък праг. Съгласни сме с това предложение. Въпросът се обсъжда в Комисията по економически и парични въпроси, която предстои да изготви свой доклад по въпроса за критериите. Ако ние не окажем натиск в посока към финансирането на устойчиви екологосъобразни проекти, то кой ще го направи? На нашата комисия се пада тази задача. Напълно съм убедена, че екологичният и економическият аспект вървят ръка за ръка. Не смятам, че поставянето на акцента върху екологосъобразните проекти ще отблъсне инвеститорите. Дори, напротив, убедена съм, че трябва да продължим да подпомагаме зелената економика и да отстояваме идеята, че екологичният и економическият аспект вървят ръка за ръка. Още един въпрос, който бе повдигнат днес, бе заявено, че докладчикът като че ли под подкрепя от изтеглянето на 2,7 милиарда от механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. Това е напълно неоснователно твърдение. Що се отнася до финансирането от бюджетите на механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020, това е въпрос, който спада към компетенциите на Комисията по промишленост и енергетика. Тази комисия смята, че финансирането трябва да бъде одобрено от комисията и парламента в рамките на годишната бюджетна процедура след 2020 година. Парламента трябва да се възползва от всички механизми за гъвкавост, вместо да се използва финансиране от механизма за свързване на Европа или от Хоризонт 2020. Какво искам да направя с това становище? Искам да застанем на единна позиция, така че и фондът за стратегически инвестиции наистина да работи ефективно. Инвестиционният комитет, според мен, той трябва да включва не само финансови експерти. Защо? Защото направеното до момента ни доведе до тук. Т.е. трябва да предприемем по-различни мерки. Трябва да направим нещо повече. Не бива комитетът да е с еднороден състав. Ще трябва да се включат и други експерти. В противен случай от целият процес няма да има никаква полза. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка. С удоволствие ще работя заедно с вас, тъй като крайната ми цел е да изготвя едно силно становище, което да очерта и позицията ни по предложението за фонда. Благодаря ви за това важно изявление. Нека сега ви запозная с графика на работа. Сроковете са кратки. Крайният срок за внасяне на изменения е 23 март, 18 часа. Гласуването в Комисията по околна среда ще се състои на 14 април. Това може би ще е първата точка в дневния ред. Ще гласуваме към 9 часа сутринта. Гласуването в Комисията по економически и парични въпроси и Комисията по бюджети ще се състои на 20 април. Все още не се знае кога ще се гласува текстът в пленарната зала. С това изчерпахме точките от днешния си дневен ред. Нека ви припомня, че следващите ни заседания са на 26 марта в Брюксел и на 30 и 31 март също в Брюксел. Благодаря ви за участието и взаимодействието. Приятен ден!